Mes chers collègues, j'ouvre la séance. Колеги, откривам заседанието и казвам много сърдечно добре дошъл на заместник председателят на Европейския парламент Райнер Виланд, нашият колега, който отговаря за бюджетът на Европейския парламент. Сърдечно също така приветствам и господин Клаус Веле, генерален секретар на Европейския парламент. И преди да започнем дискусията по единствена точка на дневния ред. Т.е. прогнозите за европейският бюджет през 2017 година. Бих искал да потвърдя безпокойството изразено от Европейския съд, след като се е запознал с отделените му средства и ако нямате нищо против, ще добавя тази точка към дневния ред. Ако няма възражение, приемаме, че тази точка ще обсъдим допълнително към вече приятия дневен ред. А сега може да преминем към най-главната част от нашия дневен ред днес, а именно а, а, така, един ескиз, една скица на европейския бюджет за 2017 година. На колега Давид Мория Сасули, втори заместник председател на Европейския парламент, който отговаря за бюджет, се извинява за отсъствието си, тъй като в момента той трябва да председателства триалог по управлението на третия железопътен пакет. И така, ако нямате нищо против, може да започнем с уводните думи от нашия колег Индрет Таран, който е докладчик, след това заместник председателят Райнер Вилан, след това ще дадем думата на генералния секретар на Европейският парламент за 20 на минути и след това поредица от въпроси и отговори, след което ще направим заключение. И така, давам думата на Индрек Тарант. Благодаря, господин председател. Бих искал да благодаря на всички. които допринесаха за изработването на този доклад докладчите Сянка, генералният секретар господин Веле, председателят на нашата комисия и няколко от нашите служители, които работиха всеотдайно по този доклад. Трябва да се признае, че смятах, че този доклад ще бъде лесен – но се оказа, че съвсем не е така. Надявах се, че ще сме свидетели на типична конфронтация, в която политиците и евродепутатите искат да покажат на своите избиратели колко успешна е тяхната работа, защото винаги намират начин да намалят разходите. В същото време секретарятът и заместник-председателят се опитаха да докажат, че един истински парламент може да работи както трябва, само ако има достатъчно финансиране, достатъчно средства. И това е въпрос, който а, е напълно законен. А, може да бъде обсъждан, но не е включен в проекта доклада. Разбира се, призивът за по-голяма прозрачност подкрепям напълно и това не само публична прозрачност, но по-голяма прозрачност и вътре в парламента. И благодарение на генералния секретар и госпожа Ратуи, заместник генерален секретар, с който имахме тази сутрин среща, обсъдихме деликатните въпроси за сигурността. И трябва да кажа, че научих много неща за това, което ни е необходимо. И Елмар Брок, като опитен член на парламента, който от 99-та година насам познава структурата на тези решения, искаше ми се и аз да знам толкова много като него, но не съм и затова вероятно редакцията, доклада подлежи на редакция. Сега въпросът за общия подход и за пропорционалността, съизмереността във връзка с новите мерки за сигурност и тяхната връзка с общия бюджет. Е въпрос, който се разглежда в доклада. Затова искам да подчертая, че ни е необходима повече информация, не само на мен като докладчик, но и на всички членове на нашата комисия. Трябва да разясняваме този въпрос и на колегите от различните политически групи, защото интересно е, несъмнено, как в крайната етап на бюджетния процес отделни депутати е, се встречават внимание, че върху отделни аспекти на всекидневния живот и искат е, обяснения във връзка с тях. Е, затова много често е трудно да получим единодушна подкрепа на нашите групи, политически групи. До голяма степен съм съгласен с подхода на генералния секретар и различните подзаглавия на доклада, примерно овластяване на евродепутатите в рамките на техния мандат, но как ще ги областяваме в техните избирателни райони, какви ще бъдат тези мобилни офиси, това е друг въпрос. Политиката в областта на строителството за мен винаги е била кошмар и за това имам апартамент, а не къща, но трябва да кажа, че изясняването на този въпрос помага на бюджета за разработването на разработването на бюджета. Тук трябва да спомена обновяването на Полен Рис парк, сградата Полен Рис парк. Трябва да се види какви поручвания трябва да се направят и какви оценки е необходимо да се направят, за да може да вземем решение за това. Сега въпроса за шофьорите. Искам да благодаря на колегите, които рано сутринта дадаха възможност да обс... позволиха да обсъдим тази, този въпрос. Не всички разбираме този въпрос така както е представен. Споменаваме го в доклада, независимо от предупрежденията на някои, може би по-разумни депутати, които наставяха, че въпросът едва ли трябва да се повдига в доклада. И разбира се, последният въпрос се отнася до сътрудничеството между парламента и различните комисии, ЕКОСОК, Комитета на регионите. Ние винаги сме твърдели, че трябва да подкрепяме службите, които им помагат с помощта подкрепта на парламента. Тоест всички учихме в процеса на подготовка на доклада и лично аз особено много и надявам се, ще ще продължим по същия начин. А, разбира се, а, на глупави въпроси е трудно да се дадат добри отговори. Но във всички случаи, така както представих доклада, така го виждам, ще се спра до тук, да не отнемам повече време, за да остане време за останалите членове на комисията, членовете на бюрото и секретарята. Благодаря. Благодаря, господин докладчик, за това, че споделихте с нас а, своите въпроси. А сега ще дам думата на господин Виланд. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Тарант, за вашето въведение. От моя гледна точка, аз възприемам много приятно факта, че не говорихте плакативно за, с цифри. Искам да приветствам факта, че в някои и, например в точка 13, се го изказва похвала. В точка 13 от проекта доклада. Освен това, хубаво е според мен, че вие че вие в точка 17 за информационните и комуникационни технологии казвате, че би трябвало да, да или и може да бъдем по-амбициозни. Сега до каква степен това води до премахването на факсовете. За това може би трябва да се е, говори допълнително. Може би ефектът ще е по-ограничен, защото повече от по-дългогодишните членове вероятно ще са против. Концентрирали сте се върху области, според мен, върху някои области, по които ще взема отношение. За 2016 година може да кажем, че това ще е година, в която сигурността ще е все още много важна за нас – има неща, които трябва да наваксаме през тази година. Е, видяхте входа от площад Люксембург, е, виждате и входа от е, към сградата Пъл Хенри Спак. Това са само началните фази на, нашето, на нашите инициативи, но предстои още повече обновление. Е, всяка верига е толкова силна, колкото е, колкото е слаба, най-слабата и брънка. Не може да правим инвестиции, да укрепваме входовете, без да помислим за а, е, стъкления фронт. В този смисъл има някои планове, има и други моменти, където може да има пробив в сигурността. В тази посока ще трябва да мислим и през 2017 е, година е, какво трябва да направим за нашата сигурност е, около сградата, какво да правим с персонала за сигурността, въпроса дали трябва да има въоръжени лица в парламента, това все още не е ясно. Освен това, за нивата на сигурност трябва да помислим дали трябва да ангажираме полицаи или е, т.е. полиция или други, други сили на реда. Не става дума само за политически въпрос, става дума и за, за пари тук. Е, за тези цели парламентът ще трябва да отдели средства. Аз мятам, че ще има нужда и от реконструкции, на сградите и смятам, че следващите 5 години ще имаме нужда от големи инвестиции и големи разходи. Именно за тези цели. Затова инвестиции в тази област не зная дали ще трябва да са включени или да бъдат изключени от процента на увеличение на бюджета. Заедно с това върви и политиката за сградите. Имаме е, всички тези аспекти за сигурността, която, които оказват влияние върху политиката за сградите и върху тяхното реновиране и, и саниране. През 2017 година няма да има пера в бюджета за сградите. Така че тук вашето отношение е правилно. Аз бих ви окоръжил, аз с удоволствие бих отишъл и по-нататък по отношение на сградната политика, независимо дали бъда преизбран или не, за бъдещия мандат, за мен е важно да започнем на време с санирането на сградите. Най-напред сградата ПХС, Пол Хенрис Пак. И след това идват и другите сгради, но една сграда може да бъде санирана, ако сградата е празна. Затова най-добре е периода 19-20. Това е изборен период и този период може да бъде използван за реновиране, за ремонтиране. А освен това, трябва да знаем какво искаме да направим с тази сграда. Дали искаме да постигнем минимални стандарти на, на ремонт, на саниране. Сега аз в своя офис видях мишка, не зная дали тя е пътувала с асансьора до 11 етаж. Явно доста спортна мишка е било. Имаше колеги, които са видели плъхове. Значи е, тази сграда в крайна сметка устарява и тази сграда не е планирана за неща, за функции, за които се използва в момента. И това въжи и за сградния фонд и в Страсбург. Това са сгради, които са били а, построени преди 35 години, а преди 35 години нямаше интернет. И постепенно а, трябва да кажа, че когато омрежавахме сградите, използвахме 100 000 км кабел. Та и така, какво искаме да направим, какво искаме да постигнем с а, ремонта, дали искаме едно общо саниране, дали да поправим дограмите, дали да не скърцат вратите или пък искаме да минем на следващото ниво, а именно <clears throat> прозорците да бъдат енергийно ефективни, отоплението да бъде енергийно ефективно, сградата да отговаря на най-високите стандарти за сигурност. Тя в момента не отговаря на тези стандарти. И освен това, дали искаме да използваме по-добре кубатурата на сградата. Има хиляди куби, ку, куба, кубически метри, които не се използват в момента. Има зали, в които езиковият режим, пълният езиков режим не може да бъде предоставен. И това са все неща, все критерии, които трябва, с които трябва да, по които трябва да започнем да мислим още през 2016 година. А, нещата ще станат релевантни за бюджет 2019 година. И сега за шофьорите съвсем открито ще го кажа. Зная, че е, това заседание се предава по интернет, но ние в Брюксел като седалище не може да обявим публичен търг така както бихме могли да го направим в Берлин. В Берлин Бундестага купува определено, определен брой километри на година – и шофьорите трябва да са на разположение 24 часа на ден, на денонощие. И ако на някой и ако в някоя неделя през април или през есента а, има нужда от кола, то тази кола трябва да може да бъде предоставена. В противен случай се поръчва такси, но в тази форма ние не може да поръчаме е, да, да изготвим публичния търг. И или трябва да се опрем до Uber, или трябва да интернализираме службата. Аз от 5-6 години се занимавам с този въпрос – а, гледах с госпожа Люлинг, с госпожа Фрау, е, е, фон Терент, как нещата се случват в Берлин, проучихме въпроса и видяхме, че в Брюксел ние не може да действаме по този начин тук. И още нещо. Точка 14. За хартията. Тук имам идея. <clears throat> може би доста сме постигнали. Не би трябвало тук да сме толкова амбициозни сега. За точка 12 бих ви бил благодарен, ако може да уточните някои неща, защото имам чувството, чувството, че нещата са се влушили, може би се оправдава с факта, че през последните 4 месеца имаме тези ограничения при входа. Две неща забравих, за което се извинявам. Трябва да ги добавя. Сега, що се отнася до обявяване на общите ставки за персонала. Не мисля, че тук може да отбележим економии. Имаме тук следното размишление. Дава се една обща сума, защото депутатите имат определени разходи. Господин Тарент, може би може да прочетете немския текст на решението на Конституционния съд от на Германия в Калсруе, там тази обща сума е аргументирана много подробно. И на последно място темата за цифрите, които, които предоставяме, т.е. за ранкинга, за рейтинга на на депутатите. Аз съм много против това да бъде оценяван количествено като депутат. Депутатите е, имат около 9, някои от депутатите имат около 900 изказвания, въпроси на комисията и предложения за изменения. Те просто се произвеждат в огромен, в голям мащаб и стимулът е не да се получи истински е, отговор, а просто да се е, увеличи, да се подобри статистиката на депутата. Съвсем искрено искам да ви препоръчам да видите каква е, е страницата на парламента. Чудесно се виждат нашите дейности но няма нужда за всеки депутат да се знае колко речи е държал в парламента или колко пъти се е а, е, изказал. Ами аз като заместник-председател е, съм се изказвал много пъти. Защо? Защото е, като ръководя заседания много пъти давам и думата на колеги и благодаря. И това просто не е реално. Аз не съм държал толкова речи всъщност а, а тези изказвания се, държат, се броят като речи. Така че не може да се записва колко пъти човекът е говорил. Не може да отговаряме за това. Не може да отговаряме за това, че е, заместник председателят не гласува по време на гласуване. То, тази отговорност не може да се поеме. За това аз казвам, вашият доклад би трябвало да се ограничи и да каже тези тези цифри, тези данни от интернетната страница трябва да изчезнат. Който смята, че тези данни са важни, то тогава този човек трябва за Бога да брои сам колко пъти се е обадил един депутат. Но а, вашия подход това да се задълбочи е, този подход според мен е погрешен. Е, това е химера на прозрачност. Ние се отдалечаваме от по-доброто управляване. Ние само надграждаме на, на числата, увеличаваме цифрите, а това е лошо управление. И когато се нормализират числата, ето, имахме 17 000 писмени обяснения на вота. За пет години, а през миналия мандат това са е, е, цифрите. А пък ако се намалят въпросите към комисията, то тогава може с по-голям аргумент да кажем на комисията, вашите отговори трябва също да са по-добри но когато е, комисията трябва да отговаря на хиляди въпроси, то естествено качеството на отговорите не може да бъде много високо. Така че и това не е добро управление, това не е добра работа, трябва да се отдалечим от количествения подход. Благодаря. Благодаря, господин председател не е, е толкова просто да може да се устойности. Всичко това и не бива да изпадаме в култ към показателите или за е, доброто функциониране. Господин е, генерален секретар, ще ни представите ли така, основните линии на скицата проекта за бюджета, който сте изготвили за 2017? Благодаря, господин председател. Може би само да ви напомня времевия график. Проектобюджетът беше обсъден в бюрото на 1 февруари. Днес имаме възможността с Комисията по бюджети да обсъдим проектобюджета. Бюрото отново ще се занимава с това предложение на 7 март. И смятаме, че ще има разговори между бюрото и с комисията по бюджета, след което ще стигнем до крайния резултат с едно гласуване на 14 април. Знаете, че по традиция от две десетилетия, даже повече, парламентът има амбицията да намали административните разходи в бюджета с 20% през, в това предложение ще видите, че ние предлагаме 19,26%, а не 20%. Това е второто по големина намаление за, за последните 8 години. По структура проектобюджетът не се различава от проектобюджета от миналата година. Има специални разходи, има обикновени разходи. Тук има също увеличение за разходите за сигурност. Имаме и 0,2% увеличение на бюджета за въвеждане на ирландски за писмени и устни преводи, т.е. това означава, че и тази структура е същата, както бе е, споразумението от бюджета 2016 година. Сега има голямо увеличение в областта сигурност. За съжаление, е, почти всяка седмица има атентати в света. Ако погледнем реалистично нещата, трябва да кажем, че в Близкия изток се води война и с участието на държави членки от Европейския съюз. Това много ни застрашава. И това положение няма да отмине след няколко седмици. Това положение ще трае във всички случаи няколко години. Отежняващо обстоятелство е, че в Брюксел, нашето седалище, нашето седалище Брюксел е всъщност акцент на ислямисти. Нещо, което разбрахме във връзка с атентатите в Париж. За щастие, от парламента от 2009 година предприема стъпки за укрепване на своята сигурност и да подобрява своята организация. През 2009 година имахме малък отдел, който прерасна в дирекция, която прерасна в генерална дирекция. Постепенно се разделихме с външните служби и постепенно интернализирахме службите по сигурността, но от това, което е много важно, имаме стратегическия контрол върху нашата сигурност, т.е. нещата не са екстернализирани, сега имаме дългосрочно наети служители. Реагирахме на атентатите от Париж чрез решението двата основни входа да бъдат реорганизирани, така че евентуални атентати да не могат да проникнат веднага в парламента, а да могат, а да имат препятствия по пътя си, да бъдат задържани в ограничено пространство. Е, такива инициативи вървят и в Люксембург и през април вероятно ремонта на ВИР ще бъде завършен. Искаме да въведем през 2017 година карта за влизане, която да не може да се фалшифицира. И така, това е, е това е инициатива, това е стратегия систематично да отстраняваме е, дефицитите, които ни оставят. Тоест, не само основните входове трябва да бъдат ремонтирани, е, а, всички входове е, към парламента трябва да бъдат ремонтирани, защото в крайна сметка всички входове са важни. Е, Значи основната сграда, но и всички други второстепенни сгради, сградите в Страсбург и новите сгради в Люксембург, е, сградата КАТ и е, сградата в е, сградата Мартен също трябва да бъдат обновени. Освен това, има стъклен фронт, който е много уязвим. Днес такъв един стъклен фронт не би бил построен. Говоря тук за ресторанта и за кафенето. Тези огромни прозорци се оказват много уязвими в случай на атака, защото, защото това стъкло <clears throat> при една експлозия би се разтрошило в самата сграда. Е, какви възможности има за сигурност тук, това все още се обсъжда. Освен това, трябва този фронт е също много уязвим при една етака с превозни средства. Господин Биланд вече говори за въпроса за сигурност. Е, улица Вирци, улица Отие ще останат все още публично достъпни, но въпросът е дали те да не бъдат затворени като пешеходна зона, зона т.е. там да не могат да паркират коли. Това е дискусия, която трябва да се проведе през март с белгийските органи. На тази среща ще присъстват е, съместни председателят Виланд и Сасоли. През януари получихме допълнителна външна охрана от белгийските власти. Тази охрана ще бъде допълнена и а ние ще от своя страна ще предоставим <clears throat> стаи за почивка на войниците. Нещо, което също бе засегнато, шофьорите. Тази, по тази тема имахме много а, задълбочени разговори с съместни председателите с бюрото. Председателят помоли да говорим по тази тема специално на 7 март на заседанието на бюрото. Ние във всички случаи обаче смятаме, че по причини на сигурността, но също така и поради желанието за добрата организация на службата, ние сме на мнение, че трябва да мислим за интернализиране на службата. На следващо място е езиците. Споменах, ирландски ще стане пълноправен език в Европейския съюз. И това, което, за което човек не мисли веднага, но разговорите между Кипър и турската част на Кипър се намират в много добра фаза така че не може да, да знаем какво ще се случи в края на тези разговори, но е възможно да се стигне до едно до, до, до, до един добър край, може да има обединение на Кипър в близко бъдеще, което ще означава, че ние трябва да приемем и турски езикът на Северен Кипър, ще трябва да приемем турски и трябва да може да предоставяме услуги на турски език. Тоест в светлината на едно евентуално бъдещо обединение на, на острова. Това означава 25 език. От друга страна, ефективното организиране на езиковите служби, това е много важно, това е отразено и в доклада. През миналите години положихме много усилия не само в областта на устния превод, но и в областта на писмения превод. Особено когато има нужда, се постарахме да може да предоставяме услуги. А, ние искаме мултилингу... мулт много, езиковото многообразие да може да бъде застъпено така, както ние си го предоставяме. По отношение на сградите има много проекти. Проекти в Конрад Аденауер сградата, в Люксембург. Там имаме напредък. Бюрото през миналото лято реши, е, следвайки моето предложение, да се намали е, сградния обем, това означава намаляване на, на ресурсите с около 50 милиона евро. В Люксембург ползваме същия коефициент, както и в Брюксел, а именно 11 квадратни метра на, за сътрудник. На тази база имахме възможност 12 хиляди сътрудника в Люксембург и 6 хиляди външни асистента, да може да ги подслоним в, тези, в тази нова сграда с намален обем. С това успяхме да намалим бюджета с 50 милиона евро. Дали в последствие ще трябва да имаме нужда от повече е, от повече място, от повече пространство. Това не може да кажем. Е, това трябва да се реши при следващите разширения и в следващия мандат. В момента обаче нямаше нужда от такова решение. Сант Мартенс, сградата в Брюксел, се движи по график, т.е. ние смятаме, че на 1 април 2016 година това, тази сграда ще може да бъде предадена на парламента. Имаме две години за вътрешното оборудване. Домът на европейската история ще бъде открит на 17 ноември. Бюджетът не е надвишен. Ще има известно увеличение по отношение на сигурността, защото стигнахме до решението, че трябва да има контрол на входа. Преди години това не беше необходимо. 800 000 евро е приносът на комисията. Това дава възможност Домът на европейската история да бъде отворен непрекъснато през цялата седмица. А, сградата атриума за посетители. През септември тази година тази част на сградата ще може да се ползва. Гарата Люксембург. До края на тази година ремонтът ще приключи и ние се надавам, надяваме че при откриването на дома на европейската история е, карата вече ще функционира пълноценно. Също така през 2016 година ще бъде завършен ремонта на сградата Хавел. Това означава, че ще дадем възможност на 300 депутата да, и, да се преместят, да преместят офисите си там ще имаме откриване на мини парламентариум в Страсбург и в Берлин. Тоест, е, всичко това ще се случи, случи през 2016 година. Е, това е година, в е, която ще се случат неща, които са решени много години преди това. Докладчикът въпреки това предлага една средносрочна стратегия за сградите. Може би това не е толкова важно за този мандат, но ние всички знаем, че въпросите свързани с сградния фонд са дългосрочни въпроси. Трябва да се случат, да се сключат договори, трябва да се получат разрешение за строеж за ремонт. Така че, ако искаме да имаме решения, които да бъдат взети за сградния фонд през следващите години, то действително имаме нужда от една такава стратегия. Имат една такъв, един такъв проект за такава стратегия, който бе представен през 2015 година на бюрото. Отговорникът за тази стратегия е Райнер Виланд. Въпросът е обаче каква амбиция ще преследваме ние в тази стратегия, до каква степен искаме да ремонтираме сградите. Един елемент, който трябва да се вземе предвид е какви са нашите необходимости, какви са нашите желания в областта на езиковия режим. За момента имаме само една заседателна зала, където може да пресложим услуги, превод на всичките 24 езика. В е, всички останали зали имаме максимално 19, възможност за 19 езика, 19 кабини. Това не означава, че нямаме преводачите или нямаме финансовите средства. Не а, про, ние просто нямаме инфраструктурата, за да предложим тези услуги, за да предложим на всички депутати превод на техния език. Това е в крайна сметка наше задължение. Ето аз говорих за Кипър, а ако говорим и за Сърбия и Босна, Албания, Македония и Черна гора, ако всички те се присъединят, стигаме до около 30 езика. Ако искаме да продължим нашия сегашен езиков режим, ако искаме да дадем възможност на всеки депутат да работи на своя език, то тогава трябва да отговорим на въпроса как ще променим инфраструктурата си, така че правото на депутата да ползва своя език да не е само право на хартия. Благодаря ви. Мерси, месье ле секретар генерал. Благодаря, господин генерален секретар. Сега ще изслушаме докладчиците в сянка, ако разбира се имат желание да се изкажат. Господин Рубик. Е, Благодаря. Благодаря за много прецизната, прецизното изложение. Мисля, че предизвикателствата, особено в областта на сигурността, са огромни. Въпросът е наистина какво решение ще вземем тук. През следващите дни, седмици и години. За мен е важно да имаме собствена стратегия за сигурността. Може би трябва да помислим за разпознаване на лице, за такива системи, за промяна на системата на влизане с карти, да има хора, да има проектиране на образа на всеки, който влиза в парламента, на камера, която се следи от е, съответен служител по сигурността. Естествено, имаме три седалища, значи концепцията трябва да бъде е, осъществена в Страсбург, Люксембург и Брюксел. Въпросът си остава как ще може да координираме тези е, мерки на трите седали, в трите седалища, защото новата езикова технология може да ни помогне тук. Може и тук да помислим как да автоматизираме някои от процесите. Още един проект, а именно 3% енергийна ефективност за всички публични сгради. Е, трябва да вземем предвид тази цел при, при нашите сгради. Това също означава, че от тази енергийна ефективност ние ще получим економии. На, на колегата Тарант искам да кажа следното. За асоциацията на бившите депутати – тази асоциация има седалище в Страсбург и дава възможност да се, на депутати да се срещат извън партийните си ограничения. Е, сградата, т.е. залата, в която се среща, тази асоциация може да се използва и за други цели, когато не се използва по предназначение. Ам... Ние в крайна сметка в Страсбург не сме чуждо тяло, а сме в много тясна връзка с общината. Затова по отношение на тази асоциация аз ще изготвя изменение – е, смятам, че то ще бъде подкрепено от всички политически групи, защото смятам, че тази асоциация има един много важен социален аспект. На следващо място стратегията за комуникация на Европейския парламент. Вижте се колко фалшиво понякога се представя работата на парламента понякога, а в интереса на гражданите, в техен интерес е те да получават правилна информация. И тук имам предвид едно обучение на млади журналисти, да им се даде възможност да следят отблизо дейността на Европейския парламент, да са информирани по същество, за да знаят какви са взаимовръзките в политическата работа, тази политическа работа да трябва да стане за тях прозрачна, разбираема, така че един такъв център би бил много важен, особено в времето на една криза, т.е. една по-добра комуникация, особено за социалните медии, това е нещо много важно. Това е от наша страна. Merci, Monsieur Rubig. La parole est maintenant à Monsieur Delano pour le groupe SND. Господин Делано от Социалистите и Демократите, благодаря. Благодаря за експозето от заместник председателя от генералния секретар на парламента. Действително много интересни са тези данни и благодаря на докладчикът, който така даде примери за всичките предложения, свързани с сигурността, киберсигурността, сградите, езиковия режим, шофьорите и така нататък. Това, което искам да кажа е, че бюджетът, макар че е, е ограничен до 20% от бюджета на Европейския съюз и е, е обект на наблюдение от страна и на обществото и на журналистите е разработен много точно. Това, което е, се питаме в нашата група на социал-демократите е, е този процент за увеличение 3,9, като се има предвид инфлацията. За сега нямаме е, данни, но има страни, където инфлацията е 0%. Е, и има е, защо да си задаваме подобни въпроси в такъв смисъл. Значи, каква е реалната инфлация в Европа? Добре, ще да чуем по-конкретно обяснение. После много голямо увеличението за строителство и за сигурност 31%, с което се поставя и проблема за структурата на бюджета. Всичко е умесено там, инвестиции, строеж. Някакси не съм свикнала, примерно, аз съм представител на местните власти и ясно разграничаване има, примерно, между бюджета и плана за инвестиции. Добре ще е да направим някакво такова разграничение, защото това ще е свързано и с прозрачността. По отношение на сигурността и киберсигурността, е, действително бихме могли малко да поизясним нещата. Имало е и проучвания, е, експерти, които са дали съответните решения и е ясно, че има план за организиране на сигурността в Европейския парламент, което създава и някакъв поглед в контекст и за бъдеще. Вие сега говорите нали, за съответните заграждения, прозорците на ресторанта и така нататък. Бихме искали да знаем какво от техническите предложения ще бъде възприето. 15 милиона, говорите допълнително, е, ще бъдат необходими в какъв срок, разбити в няколко години. А що се отнася до е, шофьорите и това, че ще бъде е, заправена тази служба вътрешна за парламент? Какво се крие за това? И какви са предимствата за парламента и за, депута, за депутатите? А, също така, какво ще донесе това на шофьорите? Какъв ще е техния статут? Те а, какво, чисто шофьори ли ще бъдат? Ще трябва ли да се, да се дообразоват? Ще изпитват, а, изпълняват ли допълнителни задачи? Искам малко повече да се да изяснат тези въпроси. А, за, за работата на депутатите не е тук в Брюксел. Действително има възможност да се използва информатика в, този, в това отношение, да се намалят някои разходи. Но в края на краищата ние трябва да имаме е, ясна е, концепция. Те, те или иначе се възползват от подобни технологии въпроса за достъпа до документите на Европейския парламент от е, е, избирателните райони. Това е въпрос, който също искам да чуя как се решава. Е, службите в парламента, които се занимават с проучвания, действително необходимо е да има академични кадри, които да се занимават, да обслужват нуждите на депутатите но понякога нещата, когато се вършат в много големи подробности, като че ли се почват да се объркват. Трябва да ни е ясно кой какво прави в това отношение. За представителствата на парламента да бъдат обединени с тези на комисията. Добра идея, сигурно не е лесно да се осъществи, но има смисъл мини парламентариума. Доколкото разбирам, сега на 9 май ще се открие такъв и в Берлин. Не е ли време да си задем въпроса да ограничим тук-там разходите или пък да дадем и на страните членки възможност да направят такива за тази цел? Въпроса за фирмите и металните кутии, в които се пренасят нашите документи от Брюксел до Страсбург и обратно. Огромно усилие Да необходимо, не малко камиони, които ги пренасят. Може би може да се намали този обем на трафика. Тук смятам, че има как да економисаме средства също и е, придвижването на е, автомобили. Ние сме за това да се използват примерно електрически е, МПС за по-кратките разстояния, да речем, за прехвалена на почтата между парламента и Арлоа. Може би може да се помисли дали не могат да се използват електрически автомобили. И аз също си задавам въпроса за пътуванията на депутатите. Как може да се търсят економии? Сега тук става дума за различни типове пътувания, краткосрочни или по... На... Вече сумите, които се разходват за по-далечните пътувания са доста интересни. Там трябва да си поставяме въпроси. Та, това е, господин генерален е, секретар и господин заместник председател, моите бележки. Сигурен съм, че и колегите ще имат какво да кажат. И в заключение искам да подчертая, че трябва да се поддържа многоязичието, дори да е скъпо поне в, тук в е, Европейския съюз и в Европейския парламент. Сега, ако примерно в един момент е, влезе е, Турция, ще трябва да се работи и на турски, което за Кипър примерно ще е добра новина. Така че не може да поставяме под въпрос мултилингвизма в Европа. Благодаря от групата ЕКАРЕ. Е, представителя го няма, сигурно задържан от новините в Обединеното кралство. Господин Вал. Благодаря, господин председател. Uh Просто ще направя е, е, кратък коментар за това, което се каза до сега за превода. Имам някои забележки във връзка с е, цифрите по точка Е и Х. Мисля, че трябва да бъде 4,3%, а не 3,62 милиона. Но очаквам сега потвърждение на това. А, също така, мисля, че ще бъде добре да се разделят въпросът за сигурността и увеличените разходи за това. Този въпрос да се отдели от въпроса за ирландският език. Мисля, освен това, че е безвкусно, малко безвкусно е, да искаме генералния секретар да се консултира с ирландските депутати да се види дали може да се рационализира а, това решение. през 1729 година а, а, беше някой каза, че британците могат да решат ирландския проблем, ако той е дадат ирландски бебета. А, не мисля, че може по такива начини да решаваме ирландските проблеми. Мисля, че можем отново да помислим относно работата в избирателните ни райони. Там нямаме много ясни правила. Някои от нас, които и са от по-далечни страни, трябва да пътуват 1300 км от Хелзинки и от другаде, докато от Люксембург са 80 и няколко километра до Брюксел. А, значи трябва да видим а, а, дали трябва да третираме по един и същи начин тези различни разположени избирателни райони. Във връзка с това, трябва да кажа, че докладването относно на нашите пътувания не отговаря на, а, на намеренията ни. Е, много хартия използваме, по-скоро не става дума, не, това не е цифровизация, по-скоро е, плащаме дан на Гутенберг. Мисля също така, че, както беше казано и по-рано, ако ще изграждаме мини парламентариуми в 28-те страни членки, ще ни погнат така, че трябва да си търсим обежище. Сега, по въпроса за шофьорите и шофьорските услуги, трябва да кажа, че не съм особено доволен от исканията за въвеждане на електрически автомобили. Тесла, както знаете, е един доста скъп автомобил. Така че едва ли електрическият автомобил е решаване на проблема. По-скоро това е опит да изглеждаме по-зелени. По време на заседанието на докладчиците в Сянка вече казах, че някои от нас а, а, говорят, говорят за металните съндъци, но аз искам да говоря за нещо по-важно. Целият въпрос с пътуването ни между Брюксел и Страсбург. Е, това са някои въпроси, които ако бъдат решени, коригирани, докладът ще стане още по-добър. Благодаря. А сега давам думата на господин Маржи който а, вероятно ще изрази съгласие и ще подкрепи госпожа Марията. Благодаря, господин председател, господин заместник председател, господин генерален секретар. с а, този бюджет, тази прогноза за бюджета на парламента показваме, а, че в него, него се третира един много деликатен въпрос. Сигурността на сградите, и персонала, въпроси свързани с статута на персонала, също така и въпроси свързани с условията на работа на депутатите. И трябва да ви кажа, че в никакъв случай не забравям, че нашето е, заседание днес след обед се предава по интернет. Тоест, е, то поставя начало на не по-широки разговори. Вече проведахме първото заседание на докладчиците в Сянка с докладчика. Плодотворно заседание, където всички имахме възможност да зададем многобройните си въпроси. И трябва да ви кажа, че не съм сигурен, че ще бъде прекалено рано, днес след обед да подчертаем а, че недостатъчно се прави по отношение на сигурността. Значи, едва ли трябва да започваме тук дискусия за създаване или съкрещаване на работни места във връзка с това. Не съм сигурен, че тук е мястото да в подробности да обсъждаме условията на работа за европейските депутати, различните възнаграждения и така нататък, различните суми и прочее. Затова ще запазя своите забележки за следващото заседание, което ще бъде проведено между нашият екип и бюрото на парламента. И а, няма да използвам сега а, изказването си за политически цели. Господин Вали. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчикът за изготвения текст. Много полезни идеи се съдържат в него, можем да ги обсъдим. Естествено, медиите оказват огромен натиск върху европейските институции в момента, включително и върху парламента. Е, започна сега да се говори много интензивно и по варианта Обединеното кралство да излезе от е, Европейския съюз. И когато е, се поставя въпроса за увеличаване на бюджета на парламента, това ще даде нали, вода в мелницата на хората, които искат да поставят подобни въпроси пред избирателите си. Има страни, където увеличението на бюджета може да бъде по-лесно обосновано, но факт е, че се намираме в е, трудни времена и разходите трябва да бъдат ограничени. Цифрата за инфлацията 1,7% е не я вярвам. Не мисля, че е, експертите от комисията излизат с правилна цифра в някои страни има дефлация. Според мен тази цифра просто не е вярна. Но е, идеята, че е, само с 20% се увеличават разходите в е, пети раздел, не е също, не трябва да се крием зад нея. Защото се увеличават средствата за сигурност, после давате този 0,2% за ирландски, после е, други цифри. Е, за мен е, и за нашата група нито едно увеличение не е приемливо в момента. Затова трябва да се търси едно рационализиране при използването на средствата, а не да се увеличават те преди няколко дни предложихме такова предложение, което води до рационализиране и съкръщаване на разходи в порядъка на 10-11 милиона. Генералният секретар би трябвало да го отчете. Що се отнася до разходите на депутатите, съгласен съм. Също така е необходимо да се отчитат изминатите километри под, за пътуване под 200 км хората биват пари, връщат се пари по начин както и за дългите пътувания. Ние трябва да покажем на гражданите, че сме готови да намалим преките разходи и е, в края на краищата да предприемем и съкръщавания на средства, ако е необходимо. Що се отнася до пътуванията с е, коли, би трябвало те да се ограничат само до пътуването с автобуса, който обслужва летището. Е, депутатите получават достатъчно дневни, за да си вземат такси, ако им е необходимо. Така че тези разходи трябва да се свеждат само до придвижването на депутатите от парламента до летището и обратно. много скоро, доколкото знам, че е много лесно и бързо да се стигне до летището с влак. Няма четвърт час. А за билетите за връщане до родните места, за мисиите, трябва да се оглеждат е, много внимателно тези неща. Няма нужда да се пътува е, в е, първа класа, включително и делегациите. Няма нужда те да пътуват в по-скъпата класа. Като искаме да съкратим разходите, нека всички да пътуваме в по-економичната класа. Ако първоначалната оферта на агенцията по пътуванията, да речем, се дава с, с тарифа за економична класа, като се има предвид, че депутатите са над 700, доста големи економии ще се осъществят. По отношение на котиите с документи имаше идеи миналата година, но те не бяха приети депутатите искат да си остане възможността да се пренасят тези документи. Аз лично понякога се отказвам да ползвам тези кутии и си пълня колата до, с купчени документи. Но тук отново се поставя и въпроса с това парламента да има само едно седалище – Напълно смислено е да не се пътува до Страсбург всеки е, месец. Би следвало да поставим този въпрос, примерно сега заедно с въпроса за излизане на Обединеното кралство от еврозоната. Огромна е сумата е, на година 50-60 милиона. Можем да я намалим сега, може да не я светем до нула, но също има разходи за асоциации на евродепутатите. Няма да избравам всички е, подробности, можем да ги обсъдим допълнително, но имам въпрос към генералния секретар в, е, за парламентариума в Берлин. Кой реши да се направи това там? Колко струва? Не, каква е така допълнителната полза от това да има парламентариум в Берлин? Бруксел, Страсбург, ясно, седалище на парламента, но за Берлин не ми е ясно. Благодаря, давам думата сега на господин Залтек. Той обаче не е тук. Нека да ви поясня, че е, докладчикът, който е, е, е така чувствителен към това колко време употребяваме, е решил, че за час и половина ще можем да е, приключим. Също е, колегата тук е, трябва да напусне залата 16.30, колегата Таран, така че ви предлагам тези, които искат да се изкажат от тук нататък, да го направят е, достатъчно бързо. Е, а пък извинете господин Таран, който ще, изле, е, ще напусне залата, той излиза в отпуска. Имате ли да коментирате нещо? Имате 11 минути. Не. Добре, Клер Муди. Thank you very much. Uh, and I'll... Благодаря. Uh, ще се съобразя с тези 11 минути. Uh, преди всичко ще кажа това, което и други казаха, че пред нас е един много добър доклад. Uh, и поради въпросите, които повдига, и поради яснотата. Сега две неща. Първо въпроса с инфлацията. Жан Пол каза, спомена каква е, е цифрата за инфлацията, че трябва да се придържаме към нея. Изглежда, че имаме обичайни и необичайни разходи, но в моите, моята практика показва, че подобни разходи са винаги необичайни по-хубаво да ги регулираме, на место да смятаме, че всяка година ще имаме необичайни разходи. Втория въпрос се отнася до ефективната работа по подготовката на бюджета. И бюджет, който се съобразява с изпълнението. Необходима ни е за това обаче информация, необходима ни е прозрачност, за да може да се придържаме към тези принципи, особено както бе споменато, във връзка с разходите за сигурността и разходите за строителство и ремонти на сградите. И сега още нещо, някои по-маловажни въпроси, второстепенни, ако мога така да кажа. Разбирам, че в 20 параграф имате предвид тревогата на някои от нашите колеги и се опитвате да кажете, че нашата работа трябва да се мери по, чрез нейното качество, а не количествено. И накрая ще добавя нещо, което не беше казано до сега. Това се отнася до възможността за независимият одит и разходите за него. Благодаря. Благодаря, господин Забава. Благодаря, господин председател. Не мога в никакъв случай да е, се оплакча от е, каквото е било в доклада, тъй като ние споделяме повече от него, от творчеството, от неговите позиции, но искам да се спра на това, което заместник председателя каза днес. Първо за структурата на бюджета на парламента. Вече от много години имаме подобен, подобен консолидиран бюджет, но имаме извънредни нужди и затова ще са необходими извънредни или непредвидени разходи. Ставаше дума за извънредни разходи преди малко и миналата година е, загубихме техната сметка като че ли. И това се случва често е, в нашата работа. Господин е, Дано каза, че е необходима яснота. Ще трябва да бъдат разделени различните части на бюджета – редовните разходи, извънредните разходи, разходите за инвестиции, които могат да се програмират и прогнозират. Сега колкото до сигурността и е, планирането на нашата стратегия във връзка с е, сигурността, не мисля, че сегашното заседание е най-доброто място да говорим за сигурността на сградите или пък за поддръжката им защото когато става дума за решенията, които взимаме и които се взимат в комисията по бюджети, на тази комисия се е необходима информация, за да може да се реши къде трябва да се насочат средствата. Тези документи обаче, и това е разбираемо, не могат винаги да бъдат публично достъпни. За нас не е достатъчно обаче да получим един така доста общ списък за какви, по какви пера ще отидат разходите за сигурност. Когато става дума за сигурност, ясно ми е, че не може всичко да бъде публично, но не трябва да се прекалява. Трябва да се търси някаква равновесие. От една страна между нуждата за сигурност и това, което се опитваме да постигнем. Тоест, необходим ни е балансиран подход и това е свързано и с дългосрочната ни политика по отношение на сградите. Ремонтът на сградата, дали ще бъде козметична, козметична операция или ще бъде цялостно обновяване. Трябва да видим какви са а, разходите и ползите за едно или друго решение и да приемем най-разходно ефективното решение. Не мисля, че това, което се предвижда, е необходимо за така нареченото областяване на членовете. Там се предвиждат 14 милиона. Искам също така да попитам, защо са увеличени разходите за наймане на асистенти? Над цифрата 1,7% е на инфлацията, която се предвижда. Искам още веднъж да подчертая, защото споменах се нуждата от изследователски услуги – а не трябва да се забравя, че съществува известно претоварване с информация. Напоследък получаваме документи, пред, представени и подготвени от три различни служби и много трудно е да се установи на кой документ да обърнем най-напред внимание. Тук е необходима по-голяма яснота, кои служби какво ще работят и какви документи ще ни представят във връзка с бюджета. Също така необходимо е да поговорим за услугите за устен превод. Миналата година се говореше за един план, който беше доста спорен. Научихме, че съществуват проблеми в, в, в службата, която осигурява прев, устен превод. Е, стана ясно, че е много трудно да се поддържа многоязичието. Необходима ни е повече информация и по този въпрос. За жалост нямаме достатъчно време, но искаме да вземем добре информирано решение. Необходима ни е повече информация. маки. Госпожа Якемаки, извинявайте. Благодаря за информацията. Аз все пак считам, че ще е добре да имаме повече информация за сигурността, за ремонтите и за политиката за сградите. Не може е, да се дава една обща цифра за сградите и за ремонтите и за сигурността. Е, ние трябва да сме наясно как се разбива тази сума. И мисля, че много по-точно трябва да се представят цифрите за сигурност, за сградите и за ремонти. И не може и да не кажем нещо за Страсбург. И идеята е парламента да има едно седалище. Благодаря. Преди да ни напусне колегата, за да чества 98 годишният от независимостта на Естония. Господин докладчикът иска думата. Благодаря, господин председател. Не защото не уважавам бюджетната процедура, но денят на независимостта в Естония е много, много паметен. Той е паметен и за историята на Европа. Ще възприема много от предложенията, които бяха направени е, тук в дискусията и е, ще се опитам да ви убедя, че е, по мой опит, моето чувство е, че секретарята работи много добре по отношение на предоставянето на информация. Просто ние задаваме много конкретни въпроси. Тук, разбира се, са представени различни политически групи и те ще излязат с различни изменения. Ще не успях да така да обхвана всички аргументи, които бяха представени ще видим е, как е изчислена инфлацията. Ще разгледаме този въпрос. Също, доколкото разбирам, графикът е различен, т.е. Е, доклада трябва да влезе в пленарна, да влезе в пленарна зала през април. Ще работим максимално бързо за тази цел и извинете ме, че сега трябва да напусна заседанието. Абсолютно сме с вас утре на вашия празник. Преводачите също ще е, прекратят превода в 16.45, така че ако успеете бързо да се изкажете, ще е добре, господин Манка. Благодаря, господин председател. Два основни момента ще засегна, без да изпадам в подробности. Има много какво да се каже, но е, един пример. Когато изготвяхме бюджета за 2015, смятахме, че инфлацията е 1,7%. Но всъщност в Люксембург инфлацията беше около 0,1%, в Белгия 0,6%, подобни цифри за Франция. Имаме индекса за потребителските цени, имаме доста показатели – и мисля, че комисията е използвала погрешни е, индикатори. Смятам, че трябва да се отрази настоящата инфлация и това да, да се застъпи в проекто бюджета. Защото иначе е, цифрите ни ще бъдат крайно изкривени след е, две години. Трябва да се изготвя бюджет веднъж на 5 години на базата на реалните цени и разходи и след това да се индексират съответните бюджети по години. Второ, господин генерален секретар, ние одобрихме разходите за сигурност за 2015 и сега разбираме, че през 2016 и 2017 също ще са необходими подобни разходи трябва да има един цялостен проект, за да се знае какво ни очаква обща равносметка. 15 милиона, после изведнъж ще се окаже, че ще са 30 милиона. Така в, държите ни е в неяснота. Искаме да знаем целият проект, какво възнамерявате да правите, за да можем да го обсъдим. И накрая – Изготвили сме устно запитване за комисията. 404 души е, е, реагираха е, на въпросник от комисията и парламента. После направихме въпросник с по-малко въпроси и спестихме пари по този начин. Тази практика следва да се е, отрази. Можем да извършваме това допитване е, по вътрешни пътища. Следващият оратор. Il relatore per il lavoro che ha fatto mi concentrerò soltanto su... Благодаря. И аз искам да благодаря на господин Таран за работата. Няколко е, коментара имам. Много се говори до сега и няма да повтарям всичко, което бе казано. Нека да кажа следното. Когато организираме заседания като днешното, като че ли се събират тук представителите на голяма строителна фирма, защото е, си говориме за цифри, амбициозни проекти, обсъждаме колко бани трябва да има и туалетни в сградите на парламента, вместо да изграждаме така имиджа си за по-други неща. Всеки път обсъждаме политиката за сградите, за това как се управлява парламента, за това, че сградите са стари, но хората, примерно, казват, еми, е, във Франция парламента не е на 30 е, години, построен е в 1722. В Италия парламентът е построен в 1650. Е, Уестминстър е построен в 11 век, значи става дума за съвсем различен порядък на стари сгради. Абсурдно е да казваме, че сгради на 30 години тук са И е, Няма нужда да си говорим за мухове и за плъхове. Мисля, че някои от нас се страхуват повече от плъховете, отколкото от евроскептиците. А, що се отнася до а, сигурността не, не очаквам отговор в момента, но все пак нека да поставя един по-общ въпрос. Да, ще побързам, господин председател. Какво е реалното ниво на уязвимостта на парламента, къде са а, слабите места. Трябва да знаем за какво говорим. Като говорим за а, обща заплаха за сигурността, тя не е непосредствена. После, като говорим за това службата на шофьорите да стане вътрешна за парламента, има ли проблеми с сигурността, което налага това да се реши бързо или трябва да се мине през процедурата да одобрят парламентарните комисии? Има ли е, така системен риск е, и нужно ли е ние да разсъждаваме по този въпрос? Също правата на е, работещите можем да се Работим и с съответните институции, които защитават тези права. Благодаря. Благодаря, господин Дешовски. Вашени pane předsedo, vážený pane generální sekretáři. Благодаря. Господин генерален секретар, господин председател. Hey, господа заместник председатели, всъщност вие сте моите най-любими е, съместник-председатели на парламента. А, дами и господа, много от нещата бяха вече казани, аз няма да ги повтарям. Аз обаче искам да се спре на е, точка 28. Те докладчикът приветства напредъка по отношение на устния и, и писмения превод. Говорихме по този въпрос на заседанието на комисията КОНТ. Какво всъщност става дума, когато става дума за напредъка? Днес имаше интересна дискусия в комисията КОНТ. Мисля, че когато говорим за устния превод, има голяма разлика между качеството и количеството. Качеството трябва да е прерогативът тук – не бива просто да говорим за числа, за цифри, за брой на е, часовете, прекарани от преводачите в кабина. Е, това, което трябва да ни вълнува е качеството на преводаческите услуги. Благодаря. Господин председател, господин генерален секретар, мисля, че трябва да имаме изчерпателен поглед върху бюджета на Европейския парламент. <clears throat> Господин Тарант е свършил добра работа. Не искаме да наливаме масло в огъня на евроскептиците. Всъщност, бюджетът на европейския бюджет е само една, на Европейския парламент е една малка част от цялостния бюджет. И въпреки това, тук могат да се спестят огромни средства. Ние защитаваме финансовите интереси на Съюза, но ние винаги сме на боевата линия. Ние успяхме да спестим много пари. Не искаме да подкопаваме, да отслабваме Европейския парламент, защото това ще, се, това ще каже влияние върху целия Европейския съюз и само ще укрепим евроскептиците. Още друго, което е много важно. Говори се за това какви са бъдещите ни планове. Говорихме за това, че съзнаваме, че е, заплатата на служител в Европейския парламент е 33% над заплатата на съдия в е, публичен съд в държава членка. Европейският парламент може да направи е, спестявания, допълнителни спестявания, допълнителни економии и тук генералният секретар може да ни даде допълнителна информация. Е, депутатите трябва да могат да работят в е, своите избирателни райони. Те трябва да имат тази възможност. Всъщност, бихме могли да имаме заплатите, средните заплати на заплатите работещи, на хората работещи в Брюксел. Но качеството, но качеството на работата е важно. Лошото е, че се увеличава бюрокрацията, тя влушава качеството на работа. Зададен бе въпроса за, на парламент, е, въпроса за парламентарните въпроси. Може би е, тези въпроси може да бъдат намалени, ако има важен въпрос, нещо, което е изключително е, спонтанно и важно, да, той, такъв въпрос може да бъде зададен, но други въпроси могат да бъдат а, могат да бъдат премахнати. Трябва да се съсредоточим върху намаляването на бюрокрацията. Последна, последен колега, последен оратор. Истината е, че е, едното... Нашият бюджет е, зависи от е, строгостта, с която се отнасяме и от начина по който се гласува този бюджет в Европейския парламент. Когато става дума за по-добро законодателство, това значи, че, трябва, ще имаме повече текстове, които трябва да обсъдим. Как може, когато ние... Как така? След като по-малко закони приемаме, разликите за парламент, разходите на парламент се увеличават с 3,9%. И още един а, въпрос. Бяхме много изненадени, когато научихме процента, с който се увеличават заплатите. Бюджета бе построен възоснова на друга хипотеза. И затова поискахме от Евростат да ни предостави статистически данни, много точни, за да можем да не сме изненадани в края на годината, така както бяхме изненадани в края на 2015 година. Още един въпрос нямам нищо против новостите в бюджета. През господин генерален секретар, през 2015 година найемите бяха на нивото значи на, трябваше да бъдат такива, каквито ще бъдат и през 2016 година. А, значи, а, а, искам да знам, че се че ли се а, е, а, е, зачита, така да се каже, годишното, годишната сума на найемите и не се прехвърля от една година в друга. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да кажа нещо по отделните теми, защото много колеги засегнаха едни и същи въпроси, така че ще се опитам да обобщя отговорите. Най-напред, за, инфла... за инфлацията. Как стигаме до това число? Е, има съобщение винаги на комисията е, и ние Основаваме бюджетите си на това съобщение, както и съобщение от Централната банка, Европейската Централна банка. Това не е някаква цифра, която ние сме определили. Това е цифра, която въжи за всички бюджети. На тази цифра стъпват те. На второ място, въпроса за ремонтите и санирането. При модерните сгради нещата стоят така. На всеки 25-30 години трябва да има ремонт. При по-старите сгради всъщност нещата са същите. Какво е, например, положението при Уестминстър? Там ремонтът бе отлаган много дълго време, защото депутатите всъщност с огромно удоволствие заседават в е, двореца Уестминстър. Но ремонтът предстои и той ще бъде той ще струва около 6 милиарда фунда. Поне толкова. И ако времето се пресрочи, ремонтът става все по-скъп. При нас нещата стоят така. Ние не сме строили сградите. Е, те са строени от частен консорциум и те са строени като конферентни центрове. Тоест, ние не сме имали възможността да управляваме сградния фонд така, както бихме го управлявали, ако това бяха наши сгради. Но ето, имаме течове понякога, имаме мишки, както се каза. има има моменти, когато трябва да се евакуира сградата и се вижда, че в такива случаи сградите са доста устарели. Въпросът е обаче как искаме да ремонтираме тези сгради дали искаме да заменим техническата инфраструктура или искаме да следваме един по-амбициозен проект, който да съответства на екологичните стандарти или пък искаме да дадем възможност на парламента за допълнителни функции. Например, в един момент трябва да решим дали да поддържаме езиковото многообразие както до момента, ако продължи разширението на Европейския съюз, в такъв случай трябва да имаме съответната инфраструктура, т.е. зали, които да могат да предлагат преводаческите услуги на толкова много езици. Това са решения, които трябва да бъдат взети от бюрото и то в една или друга, друга посока и това е естествено политическо решение. Сега въпросът за шофьорите. Знаете, че има екстернализация, има проблема с екстернализацията. бе казано, че не всички проблеми могат да се обсъждат публично, това и правя, но става дума за разумно за разумно заплащане, разумни социални стандарти, разумно обучение – това, което мога да кажа, е, че когато службата е интернализирана, тези стандарти могат да бъдат осигурени. При едни външни служители не винаги знаем откъде идват те, какъв е техния, тяхната среда. Сега, за по-доброто сътрудничество с ЕКОСОК и Комитета на регионите. 60, 60 служители бяха приети от тези комитети и без допълнителни разходи за данокоплаците успяхме да създадем, създадем един, е, една научна служба. А, Всъщност за първи път имаме такава служба. Това беше един много добър пример за сътрудничество. Имаме подобно сътрудничество в областите информатика, в областта превод, писмен превод, в областта а, сигурност, така че имаме една добра основа за това сътрудничество и то може да бъде продължено, ако има взаимно съгласие за това. Сега за езиците. Парламентът се застъпва за това да работим на всички езици. За момент имаме 24 езика, утре може би 25, в средносрочен план може би 30 езика. Но ако искаме да гарантираме тази възможност, то езиковите служби трябва да са организирани ефективно. Комбинацията от все повече езици и неефективна организация не може не е устойчива. Този вариант не е приемлив. Затова през миналите години парламентът взе решение за по-доброто, по-добрата е организация, а именно по-добро планиране на заседанията, премахване на нощните заседания – по-добър контрол на езиците, които се използват в делегациите. Но има неща, които все още може да направим и които трябва да направим за следващите години. Въпросът за ефективността е предпоставка за продължаване на езиковото разнообразие. Естествено, въпросът за качеството е много важен. За, по този въпрос говорим с преводачите. Аз самия се ангажирах в диалог с преводачите от началото на годината и ще продължа да говоря с тях. Сега за, по въпросите за мини план, план, план, парламентариумите. Един парламентариум има в Страсбург. Там имаме повече от 100 000 заседания всяка година и то извън а, времето за пленарни заседания. Ще се направи опитът да започнем работа с мини парламентариум в Берлин – това седалище е много добро, защото улицата, булевардът Ден Линден е много, бърз, много близо до Бранденбургската врата. А, много хора могат да бъдат информирани, без да трябва да идват в Брюксел или Страсбург. Ако този проект бъде успешен, то тогава може да се помисли и за други седалища, за други градове, където може да бъде създаден такъв мини парламентариум. Но трябва да изчакаме дали това ще е успешен проект. Ако да, бюрото ще вземе съответното решение. Ако не, този факт също ще има последствие. Сега за столовете и кафенетата. Тук е zu reduzieren. Mehrere Mitglieder haben das hier auch angesprochen. In der за, за кутиите за, за транспорта, човек може да, да сподели с колеги тези големи куфари или съндъци, така че ние работим по този въпрос по отношение на сигурността. Мисля, че би било безотговорно, ако не реагираме на ситуацията със сигурността. Аз не съм готов, председателят на парламента също, бюрото също не е готово да поеме тази отговорност. За това ви предаваме тези предложения. Междувременно е, положението се промени. Смятаме, че всички входове на парламента трябва да бъдат оборудвани с най-добрите технологии за сигурност, т.е сравнимо с това, което виждате за входа от към Люксембург. Това е най-новият стандарт, който можем да предложим и ние искаме на всички входове на парламентарните сгради да има такива е, съоръжения това, тази работа ще продължи през 2016 и 2017 година. Средствата ще дойдат от пера, които позволяват това. Чрез инвестиции и чрез преразпределение на средства и по-малките входове в Брюксел ще бъдат обновени. Сега, за местните асистенти. Тук не става дума за допълнителни 14 милиона. Става дума за налични средства. Тези средства бяха използвани за подобряване на интернетната инфраструктура. Идеята беше следната. Депутатите да имат еднакъв достъп до ресурси, както в Брюксел, така и е, в своите страни. Не става дума от хардвер, не, за хардвер, не става дума а, е, за допълнителни средства, става дума за това да няма разлика дали човек ползва компютърните си програми в Брюксел, в Страсбург или, или в своята страна. По отношение на асистентите. Тук има адаптация на бюджета. За нас е много трудно да преценим какво е, какво е търсенето в тази област. Затова има само едно слабо напасване на бюджета, защото бюрото реши да промени правилата за асистентите. Това е резултат от доклада за 2015 година за бюджета. И така, имаме нови правила за парите в Брюксел, т.е. 25% поне от средствата трябва да бъдат отделени за асистенти в Брюксел, в седалището на парламента, но имаме и възможност да се правят разходи и за местни асистенти. Така че това е за момента една много предпазливо, една много предпазлива адаптация. Сега въпросът за седалището на парламента. Този въпрос е заложен в договорите и той не може да бъде решен от парламента. Ние трябва да се съобразим с настоящата ситуация. Сега за заплатите. Ние винаги се движим по предложенията на комисията. Комисията наблюдава развитието, което се основава на инфлацията в държавите членки и предлага или не предлага увеличаване на заплатите. През последните две години Имаше погрешни предложения. Комисията предложи увеличение на заплатите. Оказа се, че няма нужда. Ако ми позволите, Евростат всъщност не е, е предал цифрите, когато се изго... е изготвял бюджет. За това се получава това изкривяване, което сте взели като основа и после увеличението, което трябва да е ще да бъде коригирано от юли 2015. За това сега искаме да чуем какви са мерките. Да, <clears throat> но какво исках да кажа? Няма отделна оценка на парламентарната администрация. Има предложение на комисията и на тази база всички институции изчисляват своите а, пера в бюджета. Ние нямаме възможност за, отделна, за отделно из, изчисление, но наистина това, което казва комисията, може да повлияе в една или друга посока. Да има или да няма увеличение. Сега при трансферите ние сме вързани с регламентите. Има трансфери, които могат да бъдат одобрени, но има и възможност председателите на институциите при определени суми, които не са големи, да решават дали те да бъдат одобрени или не. Председателят, както и всички предишни председатели, са одобрявали одобрявали трансфери до около, мисля, 7 милиона. Благодаря, господин генерален секретар. Благодаря. Бих помолил част от заседанието да го проведем при закрити врата, за да може да обсъдим въпросите за сигурността. На второ място Искам учтиво да напомня, че Европейският парламент струва на всеки гражданин 3,60 евро. <clears throat> Ако сравните Америка, с Американския парламент, то тази цифра е 5 евро. Една трета от разходите падат на езиковия режим, езиковото обслужване и пътуването между седалищата. Така че ние сме доста ефтини като парламент. Освен това, може би трябва да се помисли върху въпроса за форм, формирането на бюджета и неговото представяне. Дали евентуално трябва да променим системата, да даваме на отделните комисии бюджети. т.е. в времена, когато много се работи, преводачите са по-скъпи, отколкото във време, когато не се работи много, например към края на седмицата, но не зная, че а, това трябва да се обсъжда в време, когато се формира бюджета. Това може би трябва да се обсъди през сесента. Когато всичко е завършено, тогава нека направим едно изслушване, посветено на структурата на бюджета. Ако естествено има, има нагласите за промяна на структурата на бюджета. Сега за количественото измерение на работата. Ето, е, имаше един колега, който не се, не се обади, не се изказва, но вероятно пише ще, ще направи изменения. Е, други колеги се изказаха, но вероятно няма да подадат изменения. Имаше и други колеги, които бяха тук и не се изказаха. Други бяха тук, други се изказаха, някои ще пишат изменения, други няма да, из... да предложат изменения. Но всеки път, когато погледнах определени колеги, те бяха заети със своите телефони. Добре, как може да се изчисли и да се квантифицира качеството на работата на депутат. Така че трябва да се отделим от количествения показател. Сега. В повечето случаи, случаи имаме общ офис с комисията. Изненадаха ме някои изказвания на колегите, но на Строението в тези служби, в тези офиси не винаги е продуктивно обаче. За това също трябва да се помисли. Сега, за електроколите. Това не е опция. Няма альтернатива. Няма альтернатива за а, евентуални <clears throat> коли, а, но може да се помисли за отсечката от парламента до летището. Благодаря, господин председател. Благодаря за уточненията. Благодаря за предложенията. Всички ние трябва да поемем своята част от отговорността и за разходите на парламента, и за неговата ефективност, и за добавената стойност. Трябва да покажем, че има добавена стойност, която парламента осигурява и цела, демокрацията няма цена, но тя струва, има прави разходи. Благодаря ви безкрайно много. Значи това беше първа размяна на мнения в комисията на 19 март е срока за внасяне на изменения. Тези изменения ще бъдат обсъдени на 7 април, когато бъде, ще бъде прият окончателният доклад. По принцип сме смятаме, че на 13 април докладът ще бъде, бюджета ще бъде внесен в пленарна зала. Благодаря ви, че ни помагате да управляваме публичните финанси и бюджета на Европейския съюз. И има още една точка в дневния ред, която няма да бъде трудна. Сметната палата не може да наеме сътрудници, от има нужда. Иска да преф... трансформира три постоянни места в временни места от СТ-3. Това няма да е никаква трудност. Нашия колега Жерар Депре вече докладва по този въпрос и трябва да ви кажа, че а, ние можем като комисия да изразим подкрепа, положително становище, а, така че Сметната палата да направи това, което иска. Има ли въпроси? Не виждам такива. Смятаме, че този въпрос е решен. По този начин изчерпахме дневния ред. Има ли някакви други, които препаскали се се поднете по точка разни? Не виждам такива, закривам заседанието.